fine. I have, I have mine. Don't worry. Мадам Отен, darf Sie sehr Председателят, госпожи и господа. Да, какво има? Господин председател, имам въпрос по предстоящото гласуване по доклада за Албания. Ако Албания и Косово се обединят, то Докладът, който предстои да приемем днес, ще въжи ли и за Косово? Wegen Тъй като колегата Флекенштайн има близки отношения с министър-председателя на Албания господин Рама, ще му дам думата за отговор. Господин Флекенштайн, разбира се, че не. Колега, вчера обсъдихме въпроса. Трябваше да обсъдим и интервюто с министър-председателя и да го вземем предвид, но това не бе възможно по времеви съображения. Но ще обсъдим този въпрос тази седмица, за да няма съмнение относно позицията на парламента. Председателят, няма ли възможност това да бъде отразено с устно изменение? Може да бъде включено и в съображенията не бихме ли могли да го упоменем с половини изречение? Уточнява, че докладът въжи единствено и само за Албания. Например, не е ли възможно? Wenn das den Kollegen ausreicht, fangen wir an mit der Abstimmung. Пристъпваме към гласуване. Компромис 3. За. Против. Въздържали се. Приема се. Изменение 37. За. Против. Въздържали се. Отхвърля се. Компромис 4. За. Против. Въздържали се. Приема се. Изменение 40. Да. 40. Wer ist dafür?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 Устно изменение 1 за, против, въздържали се, електронна проверка. Край на гласуването. 37 гласа за, 16 против. Приема се. 108 отпада, 109 за, против, въздържали се, отхвърля се. Компромис 9 за, против, въздържали се, приема се. 118 за, против, въздържали се, отхвърля се. Гласувахте против. Против 118.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 135 за, против, въздържали се, приема се. 137 за, против, въздържали се, отхвърля се. Компромис 12 за, против, въздържали се, приема се. Изменение 144 за, против, въздържали се, отхвърля се. 144. Direkt über Kompromiss 13. Точно преди компромис 13 в списъка за гласуване. Гласуваме още веднъж по 144 за, против, въздържали се, приема се. Компромис 13 за, против, въздържали се, приема се. Изменение 157, две части. Първа част за, против, въздържали се, приема се. Отхвърля се. Втора част за, против, въздържали се, приема се. 158 и 159 за, против, въздържали се, електронна проверка. Abstimmung ist geschlossen. Край на гласуването. Приемат се с 31 на 27 гласа. Компромис 14 за, против, въздържали се, приема се. Устно изменение 2 в две части. Първа част за, против, въздържали се, приема се. Втора част за, против, въздържали се, приема се. 166 за,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 Край на гласуването. Докладът се приема с 50 гласа за, 51 гласа за за учебниците по история, 3 гласа против и 4 въздържали се. Поздравления за господин докладчик. Преминаваме към доклада за Босна и Херцеговина. Докладчик е господин Преда. Докладчикът няма да се изкаже. Гласуваме компромис 3. За, против, въздържали се, приема се. Компромис 4. А къде е компромис 1? Компромис 4 дафюр. Компромис 4 за, против, въздържали се, приема се. Компромис 5 за, против, въздържали се, приема се. Изменение 53. Къде е изменение 53? Кой е за? Против? Въздържали се? Приема се. 54 за. Против? Въздържали се? Отхвърля се. Компромис 6 за. Против? Въздържали се? Приема се. Изменение 65. Изменение 65 за против, въздържали се, отхвърля се. Гласуваме електронно. Край на гласуването. Отхвърля се с 32 гласа против и 19 за. 65. 65. Току-що гласувахме всъщност по 65. 68 и 69 за, против, въздържали се, отхвърлят се. 70 за, против, въздържали се, отхвърля се. 71 за, против, въздържали се, отхвърля се. 72 за, против, въздържали се, отхвърля се. 75 за, против, въздържали се, отхвърля се. 76 за, против, въздържали се, отхвърля се. 77 за, против, въздържали се, отхвърля се. 78 за, против, въздържали се, отхвърля се. 79 за, против, въздържали се, отхвърля се. 80 за, против,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 против, въздържали се, отхвърля се. 114 за, против, въздържали се, отхвърля се. 115 за, против, въздържали се. 115 за, против, въздържали се, приема се. 116 за, против, въздържали се, отхвърля се. Компромис 10 за, против, въздържали се, приема се. 126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 Край на гласуването. Приема се с 29 на 22 гласа. Компромис 15 за Устно изменение 1 отпада, ако втора част на изменение 167 се приеме. Така че гласуваме компромис 15 за, против, въздържали се, приема се. Изменение 177 за, против, въздържали се, отхвърля се. 179 за, против, въздържали се. Вероятно се приема, но нека проверим електронно. Край на гласуването. Приема се с 28 на 23 гласа. 29 гласа за всъщност. Компромис 16 за, против, въздържали се, приема се. Компромис 17 за, против, въздържали се, приема се. Изменение 200 за, против, въздържали се, отхвърля се. Компромис 18 за, против, въздържали се, приема се. Втората част на изменение 204. За, против, приема се. 210 за, против, въздържали се, отхвърля се. 211 за, против, въздържали се, отхвърля се. 212 за, против, въздържали се, приема се. 213 за, против, въздържали се, приема се. 214 за, против, въздържали се, приема се, отхвърля се. 215 за, против, въздържали се, отхвърля се. 216. Първа част. Първа част на 216. За, против, приема се. Втора част за електронна проверка. По първа част на 216. ist Abstimmung ist geschlossen. Край на гласуването. Приема се с 30 на 25 гласа. Втора част за. Против, въздържали се, приема се. 217 отпада, 218 за, против, въздържали се, приема се. 220 за, против, въздържали се, приема се. Компромис 19 за, Компромис, компромис 19. Компромис 19. Dagegen? Против, въздържали се, приема се. 229 за, против, въздържали се, отхвърля се. 230 за, против, въздържали се, отхвърля се. 231 за, против, въздържали се, отхвърля се. 232 за, против, въздържали се, отхвърля се. 233 за, против, въздържали се, отхвърля се. 234 за, против, въздържали се, отхвърля се. 235 за, против, въздържали се, приема се. 236 за, против, въздържали се, отхвърля се. 237 за, против, въздържали се, отхвърля се. 238 за, против, въздържали се, отхвърля се. 239 за, против, въздържали се, отхвърля се. 240 за, против, въздържали се, приема се. 241 отпада, компромис 1 за, против, въздържали се, приема се. Компромис 2 за, против, въздържали се, приема се. Изменение 12 за, против, въздържали се, приема се. Изменение 15, първа част за, против, въздържали се, приема се. Втора част за, против, въздържали се, приема се. Приема се. Mr. Prey, that was a slight mistake. Господин Преда, това беше малка грешка. Край на гласуването. почти щеше да се провали. Изменение 16 за. Прие се с 27 на 24 гласа. 16 за. Против. Въздържали се. Приема се. Едно за. Против. Въздържали се. Приема се. 2 за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 3 за против, въздържали се, приема се. 4 за, против, електронна проверка. Край на гласуването. Отхвърля се с 36 на 16 класа. Гласуваме електронно по целия текст. Само е там през вас, ne? Абсолютно е geschlossen. Край на гласуването. Текстът се приема с 46 гласа за, 3 гласа против и 4 въздържали се. Поздравления за господин Преда. Ще помоля господин Пленкович да заеме председателското място. На мен ми предстои да участвам в преговорите с Армения. Because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

Okay, dear colleagues, let us continue our agenda. И така, уважаеми колеги, нека да продължим с дневния ред за днес. Точка 10. Отчет относно посещението на делегация на бюрото на делегацията за връзки с Китайската народна република в Пекин и Хонг-Конг. Тук господин Лайнен, представителя на делегацията на Китай е тук. Той се връща от посещение в Китай. Господин Шулц също наскоро а, посети Китай на 16 и 17 март. АФЕД по-настоящем обсъжда стратегическото партньорство, изготвя актуализиран доклад за отношенията с Китай. Нашия доклад е господин Белдер от ЕКАРЕ. Проекто доклада ще бъде обсъждан в комисията преди лятото и ще бъде прият през октомври от Европейския парламент. Публичното изслушване за отношението между Китай и ЕС е насрочено за 26 май в АФЕТ. Стратегическия дневен ред ще бъде една от точките, която ще се обсъжда на срещата на върха с Китай през това лято. Бяха поискани и допитвания във връзка с различни политически е, теми и теми свързани с сигурността. Китай се въздържа от открити критики към Русия по отношение на извършеното от нея към Украина. Трист беше сключена изделка с Русия във връзка с Петрова. Русия извършва военни упражнения както морски, така и сухопътни на територия на Китай. Всичко това беше обсъждано на последното посещение в Китай. Беше обсъдена и ролята на Китай в контекста на случващото се в Украина. Председателя Ши се срещна с министър-председателя Абе и бяха обсъдени различните търгови с въздухоплавателни съдове с Япония беше представена актуална информация за отношенията между Китай и Япония. Последните сателитни снимки показват, че Китай разпространява своето влияние върху различни острови. Това изисква ответна реакция от Виетнам. Това може да доведе до нови инциденти. Тибетчаните смятат, че тяхната култура и техния език са застрашени, като Джинджанг бе поставен в сходна ситуация. Важно е да се обсъдят основните елементи, свързани с проблемите на а, Вашата делегация посети Хонг-Конг миналата година във връзка с а, революционното движение, което беше развито там. Малко отстъпки бяха направени по отношение на изборите за 2017 година. Правителството на Хонг-Конг трябваше да предостави информация, за това би било любопитно да чуем дали сте я получили. Следващия месец ще празнуваме 14 годишнината от дипломатическите отношения между Европейския съюз и Китай. Би било добре да чуем дали се предвиждат някакви мероприятия в Пекин за честване на тази годишнина. Господин Лайнен, имате думата. Е, Благодаря, господин председател. Уважаеми колеги, да, действително, вече от 40 години Европейският съюз поддържа дипломатически отношения с Китай. На 6 май тази годишнина ще бъде отбелязана с церемония в сградата Берлеймон. Успоредно с тази проява ще се проведе и церемония в Пекин. Колегите Бюти Кофер, Енгел, аз и секретариатът проведохме редица разговори в Пекин разговори с делегацията, с Европейската економическа камера, с Външното министерство, с неправителствени организации и журналисти. Останахме с впечатлението, че Китай е страна, намираща се в процес на промени економически, политически и културни. В областта на економиката установихме, че растежът е спаднал от 10 на 7% според някои дори на 6%. Това води до съревнование при разпределянето на благата в страната. Страната е изправена пред редица проблеми, като например висока задлъжнялост на общините, голяма разлика между бедните и богатите и балон в областта на недвижимото имущество. Има много сгради, които буквално са необитавани. И от политическа гледна точка страната се промени през изминалите две години. Президентът си е най-мощната фигура в страната. Кампанията за борба срещу корупцията се провежда в условия на изключително активна работа, в това число и на ниво въоръжени сили и разузнавателни служби. Президентът проявява воля за установяването на върховенство на закона, т.е. за недопускане на своеволни решения на регионално и местно равнище, но по-скоро, както казват някои, се установява не върховенство на закона, а управление по закон. Упражнява се осезаем натиск върху инакомислящите. През изминалите две години бяха извършени повече арести, отколкото през изминалите 20. Ще продължат да се прилагат репресивни мерки, ограничаващи свободата на словото. Ще има посегателства върху всичко, което се възприема като западни ценности. Във връзка с това обект на натиск са неправителствените организации. В момента се изготвя законопроект за НПО, според който се предвиждат по-строги критерии за учредяването на НПО в Китай. Журналистите също се оплакаха от репресивни мерки спрямо тях. Най-вече са им били отказвани визи. Има журналисти, които изготвят материали за Китай и пребивават в Хонг-Конг. За тях е трудно да получат виза за престой в Китай. Политическо отношение също има промени. Младото поколение не се интересува толкова от политиката, колкото от по-добри условия на живот. Това въжи за средната класа. Голям проблем за средната класа е замърсяването на околната среда от този проблем проистичат и проблеми с легитимността на правителството. Замърсени са въздухът, водите, има проблеми и с безопасността на храните. Бе ни докладвано за многобройни стачки в редица дружества. Стачки за по-добри условия на труд и по-високо трудово възнаграждение. На местно ниво има протести срещу проекти и решения на компетентните органи които все повече нарастват като брой. Колеги, що се отнася до отношенията между Европейския съюз и Китай, основният проблем са инвестициите. Китай – залага най-вече на темпото по отношение на споразумението за инвестиции. Основен проблем е достъпът до китайските пазари. Много от тях са затворени за европейските инвеститори. Защитата на инвеститорите също е много важен въпрос за нашите дружества. Те настояват за предвиждането в споразумението на клауза за защита на инвеститорите. Китай продължава да обмисля възможностите за сключване на споразумение за свободна търговия Европейския съюз. Но според нас това <clears throat> трябва да е крачка, която да се предприеме на следващ етап. Разговаряхме и за статута на пазарна економика. Трябва да вземем решение по него до края на 2016 година. Във връзка с това бяха посочени пет условия. Пет условия за присъждането на статут на пазарна економика. Економическата камера в Китай има съмнения във връзка с това дали на Китай следва да бъде присъден подобен статут, като се има предвид формата на управление там, като се имат предвид и рестриктивните мерки спрямо действащи в Китай европейски дружества. Актуален пример С дружества, в областта на информационните технологии. Действията спрямо тях показват, че на Китай не следва да се присъжда статут на пазарна економика. Обсъдихме както отношенията между Европейския съюз и Китай, така и няколко външнополитически теми. Китай по отношение на конфликта с Украина се изказа против нахлуването на една страна на територията на друга. Същевременно обаче Китай бе и против налагането на санкции. Китай е самоуверен играч на международната сцена. Настоява, например, за своите териториални права в Южно-Китайско море. Трябва да се опомене и пътя и проектът път на, пътя на Куприната, както по море, така и по суша. В този проект Китай вече инвестира милиарди. Европейският съюз трябва да се изработи позиция по този проект. Какво изискваме, какви условия следва да поставим, спазват ли се международните стандарти по време на тръжните процедури, гарантирана ли е лоялна конкуренция между китайските и европейските дружества. Европейският съюз няма координиран подход по отношение на Азиатската банка за инвестиции и инфраструктура. Някои държави членки си сътрудничат с нея, други не. Ще трябва в по-голяма степен да координираме действията си заявихме, че ни е необходима нова стратегия за Китай. Последната такава бе изготвена през 2006. Няколко думи за Хонг-Конг. Проведохме много важни разговори с изпълнителния и законодателния съвет там. Разговаряхме с всички политически сили. Тази или идната седмица ще бъде обявен резултатът от втория кръг на консултациите това е много важно. Много важно е да чуем предложенията на изпълнителния съвет за изборния процес. Това е основната тема. През юни тази година трябва да бъде представен законопроектът за изборите. Правителството обаче няма мнозинство в парламента. Опозицията има 27 гласа, а правителството 34. Тоест липсват още 2 гласа за постигането на мнозинство от две трети. Така че въпросът е дали ще се постигне компромис или ще се блокира работата по проекта за закон за изборите. палатките на движението Occupy продължават да си стоят около сградите на правителството, но като че ли Блокадите по улиците продължиха прекалено дълго. Настроението се промени. В продължение на 79 дни бе блокирана основна пътна артерия, нещо, което се оказа контрапродуктивно. Навреди дори на опозицията. навреди на нейните усилия да окаже въздействие върху избирателния процес през 2017 година. Европейският съюз и Хонг Конг са установили економически отношения, подготвя се споразумение за инвестиции, както и въвеждането на режим за прилагането на митническите разпоредби за защита на правата върху интелектуална собственост. Хонг Конг като цяло отбелязва растеж. До момента не се наблюдават вреди, проистичащи от статута на тази територия, економиката й процъфтява. Това бе всичко от моя страна, господин председател. Благодаря ви. Благодаря, господин Лайнен. Сега ще дам думата на докладчика ни, господин Белдер. Ja, dank u wel, meneer de voorzitter. Uh, collega en tevens schaduwrapporteur, uh, voorzitter. Благодаря ви, господин председател. Бих искал да се обърна към колегите и докладчиците в Сянка и в частност към господин Лайнен и господин Бутикофер. Аз наистина приветствам отличния ви доклад и анализа на ситуацията в Китай. Изключително поучителна беше нашата мисия там, в Китай и Хонг-Конг. Наистина трябва да насочим вниманието си върху организационната структура. Трябва да помислим и за инвестиционните банки, както и за инвестирането като цяло в Азия. Обсъждаме въпроса през последните няколко месеца, защото се нуждаем от координирани инициативи. Миналата седмица в пресата в Холандия излезе статия, в която се казваше, че Европа трябва да инвестира, но трябва да го прави в съответствие с ясни стандарти и при пълна прозрачност. Тоест, говорим за разумни инвестиции. Предполагам, че когато сте били в Китай, вие сте гледали на положението там от тази перспектива. Всички живеем в глобализиран свят, и за това е необходимо да прилагаме дългосрочен а, подход спрямо Китай. Трябва да се оттърсим от а, националните си предубеждения. Радвам се да видя, че всичко това е било отразено в дискусиите ви. Вие е, сте говорили в Пекин и с представители на международната преса и вследствие на това много от е, журналистите по света проявиха интерес към нашата инициатива. китайските журналисти трябва да могат е, да работят при пълна прозрачност и независимост но начина по който те работят в момента там, не отговаря на изискванията. Чуждестранните журналисти също трябва да могат да работят и да имат пълен достъп до информацията в Китай. Що се отнася до Хонг-Конг? Може би би било добре да ни опишете взаимоотношенията между Хонг-Конг и континента. Чухме, че враждебността нараства, а това застрашава свободната търговия. Има много проблеми с някои хранителни продукти, както и с други стоки, които се търгуват. Проблеми има и с фалшифицирането на стоките – Знаете ли дали по време на разговорите се е засегнала и тази тема? Репутацията на тази държава е заложена. Много стоки се фалшифицират. За мен наистина Анализа, който направихте, е изключително поучителен, защото вие засегнахте многобройните предизвикателства, както във външно, така и във вътрешно отношение, които стоят пред Китай, за което ви благодаря. Благодаря, господин Белдер. Давам думата на господин Бютикофер, заместник-председател на делегацията Европейски съюз Китай. Благодаря, господин председател. To what, uh, Chairman Leinen already. Както каза преди малко и господин Лайнен, аз също бих искал да наблегна на някои моменти. В... Въпреки, че Китай потушава много действията на гражданското общество, въпреки проблемите с IT, в IT сектора, все пак Китай продължава да се развива много по-бързо по отношение и на новаторството. И ние не трябва да пренебрегваме този факт. Може би е, Китай, затваряйки се за конкуренцията, си вреди сам. Но мисля, че всичко е свързано с националната стратегия за развитие. По този начин се осигурява по-добър пазар – за техните компании, като се дискриминират чуждестранните. Това е първото нещо, което исках да кажа. На второ място. Замърсения въздух, замърсените почви са огромен проблем. Имаше един филм, без намеса на чуждестранно финансиране на китайските власти, напълно независим филм, който можа да бъде гледан в рамките само на една седмица и, която, мили... и който милиони китайци успяха да видят все пак. На трето място, от стратегически гледна, от стратегическа гледна точка, Пътната политика на Китай не е тази, която ви описахте при взаимоотношенията и с Русия. Мисля, че Русия и в частност президента Путин се притесняват от тази китайска стратегия, която де-факто избутва на страничната линия Русия. Би било интересно да погледнем нещата и от тази гледна точка. А, по отношение на Азиатската банка за инвестиции бих искал да кажа, че а, се нуждаем от по-добра координация. Искам и се отделните държави членки да могат да се включат, но е глупаво как всички ние се съревноваваме, за да бъдем първите а, няма никаква координация на нашите стратегии. А в а, Китай има азиатска стратегия, която се прилага. Още нещо. Срещнахме се с представители на феминистични организации. Много жени биват задържани заради тяхната дейност, биват подлагани на сексуален турмоз в ежедневния си живот – Тези е, жени ни описаха е, това, което се случва. Разбира се, е, съвсем не беше приятно да се обсъжда темата, но мисля, че беше важно е, да се чуе и нашата гледна точка по въпроса. И накрая за Хонг-Конг. Надяваме се, че Китай няма да позволи представител на мнозинството от 55% от Хонг-Конг, който да бъде кандидат за основния пост на изпълнителската власт. Дали е, ще има мнозинство в Пекин, ще видим. Ако се оставим на спекулация, аз бих казал да. Това е вероятно да се случи, защото опозицията не разполага с добра стратегия. И на последно място, по... за Южното море, това, което правят е, държавите там, не е релевантно. По никакъв начин няма правно основание за това. Затова смятам, че за в бъдеще трябва явно да кажем, че трябва да се прилага УНКЛОС в Южно море. Благодаря. Thank you very much, Mr. Butikofer. Благодаря, господин Бутикофер за предложенията за стратегията за Китай и Хонг-Конг. Не виждам други колеги, които да искат думата. В такъв случай ще дам отново думата на господин Лайнен, за да отговори на господин Белдер и господин Бутикофер. Господин Лайнен, господин Белдер, вие сте докладчик по темата. Пожелавам ви успех. В областта на економиката Европейският съюз трябва да гарантира реципрочност. Не бива да сключваме споразумения, от които проистичат ползи само за едната страна. Китай има възможност да инвестира в почти всички европейски пазари, а европейските дружества имат много ограничен достъп до китайските пазари понякога, за да могат да инвестират, трябва да гарантират дялово участие за свой китайски партньор в размер от 20 до 50%. Бе упомината и прозрачността при вземането на решения в Китай. Трябва да има прозрачност, за да могат инвеститорите да се подготвят и да вземат своевременно своите решения. В момента това не им е възможно по въпроса за Хонг Конг. Да, обсъдихме го но трябва да вземем предвид, че през изминалите години 47 милиона китайци от континенталната част посетиха Хонг-Конг. Това предизвиква напрежение в града. Там се закупува недвижимо имущество на много високи цени. Обикновените граждани в Хонг-Конг вече нямат възможност да си купят жилище там, което поражда и съответните настроения сред тях. Китайската страна иска да ограничи режима за издаване на паспорти за задгранични пътувания и за визи за пътувания до Хонг-Конг. Срещнахме се с министъра на правосъдието, който заяви, че съдебната власт е независима. В Хонг-Конг се прилага англосаксонското право. Министърът на правосъдието заяви, че не се оказва въздействие върху решенията на съдилищата. Гарантирана е и свободата на словото, въпреки че някои твърдят, че се наблюдава автоцензура. Но като цяло в Хонг-Конг може да се чуе гласът и на опозицията. Не знам доколко тази тенденция е устойчива. Господин Бютикофер говори за сектора на информационните технологии. Това е нещо ново на пазара. Китай, за съжаление, ограничава достъпа до информационни технологии. Там по-скоро има интранет, а не интернет. Много силно е ограничен достъпът до електронни технологии. Прилаганите мерки са рестриктивни, Дружества като Алибаба и други са водещи в световен мащаб, но международни дружества от трети страни нямат възможност да проникнат на китайския пазар, нещо, което е неприемливо. Пътят на Куприната. Споделям виждането на господин Бютикофер за това, че Русия се опасява от това да бъде изтласкана в страни. Опасява се, че пътят на Куприната ще мине покрай нейната територия. Заместник министър-председател господин Ван тази седмица бе изпратен в Русия, за да успокои господин Путин, да му гарантира, че и Русия ще може да участва. Но Китай можем да заявим това категорично, е азиатска сила. И Русия е наясно с това. По въпроса на господин Белдер, да, необходими са ни по-координирани действия от страна на Европейския съюз спрямо Китай и спрямо Азия като цяло слаби са действията ни по отношение на тази част на света, която във все по-голяма степен ще въздейства върху процесите в световен мащаб. За това ни е необходима и координирана политика по отношение на стратегическите ни партньори в, на цялата територия на Азия председателят. Благодаря на господин Лайнен. С това приключваме обсъжданията по тази точка от дневния ред. Благодаря ви за много интересните изложения. Спряхте се върху основните области на политика, върху които трябва да наблегнем в отношенията си с Китай. Най-вече в навечерието на 40-та годишнина от установяването на дипломатически отношения с тази страна. Благодаря на господин Белдер и на господин Бютикофер. Преминаваме към следващата точка. Актуални разисквания за положението в Йемен And, uh, of course, requires a... Това е една от кризите, които в момента трябва да привлече вниманието на Европейският съюз и неговият интерес към свет, световната сцена. Сега поканихме госпожа Бетина Мушхайт, посланникът ни в Йемен, за да сподели с нас последни, мнението си последните събития. В момента следим събитията, а именно факта, че Саудитска Арабия и, не, и нейни съюзници в региона започнаха военна операция чрез въздушни удари. Това е една коалиция, която се ръководи от Саудитска Арабия с останалите страни от съвета сътрудничество Персийския залив, в изключение на Оман и в подкрепа на Египет и други държави. Тази война намеса се основава на многобройните призиви на президентът Хади за борба срещу бунтовниците Хуси, които увеличиха своята офанзива и контролират политиката Сана, столицата Сана, извинете, от септември миналата година. Те контролират по-голяма част от северната част на Йемен. А страната от коалицията за борба срещу тях обвиняват Иран, че се намесва в тъчното положение в страната, подкрепяйки бутовниците хуси. Не бива да забравяме също така, че средно 4 милиарда барела петрола преминават през потока Баб Ел Мандеп, който е под контрола на хусите. А, този а, поток е с, с ширина само 18 мили в натяшната си част, което се определя като възможна опасност за международната търговия с петрол, тъй като тази сния път, по който парите петрол, идващи от Йемен, могат да стигнат до Европа. Без повече забавяне давам думата на посланик Мошенко. Well, thank you. Много ви благодаря. Благодаря ви, че покана да взема участие в нашето ви заседание. Нееднократно съм се изказвал пред Европейския парламент – не на последно място, преди да поема поста си в Йемен през 2012 година, за да ви представя положението в страната и целите на Европейския съюз в Йемен. Тогава страната изглеждаше като, много, като успех с а, а, дневен ред за, за мир. Но от тогава се, се, се, се започна движение за възстановяване съдуквото, а реформистите искаха да се извърши нови реформи в страната. Затова бих искал с няколко думи да ви кажа защо според оценката на Европейската служба за външна дейност като цяло става въпрос за една вътрешна криза в страната. 35% от гражданите на Йемен са заиди, които са вид шиити. И заидите, от които постичат хусите, са като цяло в добри отношения с суните има смесени бракове и няма никакви проблеми. Самият бивши президент, а, а, който самият той е за Салех, който самият той е за ИТ, в положение на години потъпваше правата на това младсинство, а разбира се, те самите започнаха да набират сила поради редишата кампания, които бяха ръководени президента Селех срещу тях през последните 10 години, като, като тяхният военно влияние се увеличаваше, което показва, че те имат сериозни военни умения, като едновременно с това те се основаваха на религиозната принадлежност, която допълнително укрепиха и засилиха своята кампания. През 2011 година положението в страната се влуши. По този начин хусиите започнаха да вземат участие в минния процес, но между време, но по-късно започнаха отново да действат военно за териториално за превземане територии в северната страна. Едновременно с това те започнаха да поставя под въпрос слабото и неустойчиво временно правителство на помирението, ръководено от президента Хади. Тяхната дейност като цяло бяха улеснени и от отговорът на военни групи под контрола на господин на, на президент Салех, които се възползваха от тази възможност да отговорят военно на хусите. По този начин хусите успяха да привлекат подкрепа на голяма част от армията, която беше против милиците, подкрепящи Селер. През 2013 година се стигна, се стигна до е, споразумение да се създаде ново технократично правителство на място на предишното правителство, което беше в е, подкрепа на желанието на хусите. Да получават отказват натиск върху правителството, докато той накрая подаде оставка на 22 януари. От нататък знаете какво се случи. Продължиха преговорите под ръководството на ООН, но без особено успех и на 6 февруари хусите едностранно поеха контрол над страната, като посложиха, поставиха под домашен арест по-голямата част от министрата от предишното правителство. На 26 март бившият президент беше принуден да напусне страната и в момента е в обежище в Саудитска Арабия. Русите имат искания за контрол над страната и петролните залежи, но това е една политическа, неопит, една политическа организация без опит, с опит в военно отношение организация, която има териториални претенции, която е подкрепяна от Салех, но според анализаторите тази групировка сама не може да контролира Йемен. защото нико, нито една фракция не може сама да контролира Йемен, а самите хуси нямат ясна идея какво искат да постигнат, ако имат пълен контрол на страната. Тяхната основна продължава е да имат достъп до контрола на, над страната и над заещ от петрол. Какво е състоянието в момента? В момента съвместните военни действия на място, включително и операцията Решителен удар, започната на 26 март от Саудитска Арабия, които решиха, че редица неприемливи е, действия бяха извършени от колиста Гвоздмир от Хуси, но ще върната малко по-красно. Но в момента положението е следното. Тази страна, която беше по пътя на мирен преход, в момента е под сериозна заплаха. От една страна са силите, по които все още са верни на президента Хади, който продължава да е законният президент в страната, защото той се върна на власт след като подаде оставка, тъй като каже, че е бил принуден да подаде оставка под заплаха. И а, двете, двете седмици на военни удари не разрешават положението в страната, напротив, влушават го поради външната намеса. В южното положение на страната хуманитарната ситуация става все по-тежка и има опасност от иска хуманитарна криза, която да се прехвърли и към Златният рок в Африка. В момента има 100 000 допълнително, допълнително вътрешно разселени лица, които се допринасят до 350 хиляди предишно. Преди това разселени, без въобще да споменаваме иммигрантите, разселените лица от предишните кризи и близо 500 хиляди сомалийци, които се намират в страната като бежанци от, дошли от Златният рог в Африка. Какви са, какъв е залогът от тази криза? На първо място е въпросът с потока Баб Алман Алмандап, но според нас пътят и трафикът на петрол през този поток все още не е поставен по заплаха. Проблемът е, че една страна, която беше направена, на провала, им вече е на път да се превърне в провалила се държава. Докато пребивавах в Йемен, правителствените институции почти не съществуваха в провинциите, напълно не съществуваха поради финансови и други проблеми, свързани с управлението, което разбира се, се дължеше на 30 години на управление на председателя Салех, който според Съвета сигурност на ООН е натрупал за този период, на който беше на власт около 60 милиарда долара, т.е. натрупва е богатството си с ритъм от 2 милиарда долара годишно. Това, разбира се, данни все още се обсъждат, както и възможността за налагане на санкции на президента Сахел. А, Салех, извинете. Ето защо ние призоваваме е, отделните фракции да се върнат на масата за преговори. Положението не е много сложно. Трета седмица вече продължават военните удари и много трудно може да се намери военно разрешение на конфликта. Може би след няколко седмици ще има връщане към преговорите. Сега вече е ясно, че трябва да намерим заедно с партньорите ни в Персийския залив начин да се излезе от това затруднено положение и да се подновят преговорите въз основа на съществуващите параметри, а именно инициативата на съвета за сътрудничество на Персийския залив, инициатива, която беше подкрепена и от ООН, както и резултатите от Националната конференция на конференция за национален диалог и предложението на тази конференция от миналата година. Много е важно всички участници в страната да участват в тази национална конференция. Това е важно къде ще се проведе тя. В противен случай се поставят въпрос валидността и ефективността на преговорите. Важно е също така преди да се започне преговори, да има цялостно примирие. Ясно, е, че това няма как да се случи в кратки срокове, но според нас трябва да се начава това примирие възможно най-скоро. Защото всеки ден, в който конфликта продължава, страната все повече и повече ще е, затъва в кризата. Ето защо целта на преговорите, ръководени от ООН, е, само ще ви ги припомня, със създаване на правителство на националното помирение, под инициативата на президента, за сега легитимният президент все още е, е президентът Хади. Страните от съвета си сътрудничество в Персийския залив трябва да участват много активно и да окажат подкрепа на страната, а междувременно се, не може, се надяваме да продължи процеса на преход, който започна миналата година, но който загуби част от инерцията си. Защо? Защо до голяма степен, тъй като участниците в този процес решиха сами да защитят правата си за да, и да постигнат целите си едностранно. Особено се притеснявам от цивилните жертви. Предполага се, че към момента те са 650, но много трудно може да се гарантират тези данни. Червеният кръст има много труден достъп в тази страна, както знаете, хуманитарните екипи на нашата служба не са хуманитарна, мащабна хуманитарна помощ няма достъп до страната от месеци насам и едва миналата седмица екипи на Червения кръст най-накрая успяха да каснат с а, хуманитарна помощ от страната. Ние, разбира се, продължаваме да смятаме, че ООН е трябва да играе водеща роля, както правеше и до сега. Разбира се, не бива тази инициатива да се свежда до действията на дадено лице, а до една по-цялостна роля на ООН. Е. Смятаме, че като цяло Организацията на Обединените нации може да положи повече усилия за намирането на политическо решение, т.е. тази криза отново да се върне, превърне в един мирен политически преход, както беше през 2012 година. Много ви благодаря, госпожа посланник, за подробният изчерпателен анализ. А сега давам думата на госпожа Алио Мария, която е председател на делегацията за връзки с страните от съвета сътрудничество в Персийския залив и Йемен. Госпожа, госпожа Алио Мария, имате думата. Много ви благодаря, господин председател. Мое лично име от името на колегите от делегацията бих искал да благодаря на председателя на нашата комисия, че откликна на молбата ни да се организира този дебат на Йемен. Действително, положението в страната днес е повече от драматично. А все пак става дума за една държава, която би могла да играе много важна роля в целият регион. Според мен страна, държавата Йемен в момента показва много ясно всички борби за влияние в арабския свят всички страни от Персийския залив могат да загубят своето влияние, в, ако загубят борбата в страната, а предвид значението на Йемен в региона може сривът на тази страна да има много по-тежки последици извън региона в много по-масштабно отношение. Затова може би и Араб, Саудитска Арабия и страните, които подкрепят, са против факта, че хусите подкрепяни от Иран все повече контролират Йемен. Ето защо в допълнение към казаното послание и към нейното много ясно и чепателно изложение, бих искала да, да попитам какви са реалните възможности за излизане от кризата. Виждам, че има добра воля, но една от идеите, която беше представена преди няколко седмица, беше, че освен идеята за, за по-добро разпределение на богатството и ресурсите, какво е бъдещето на самата държава? Тоест, има ли опасност да се върнем до едно положение, в което да има много голяма разлика между Северен и Южен Йемен, което продължение на десетилетия всъщност представляваше един замръзен конфликт? Второ, втори коментар. Разбира се, трябва да има хуманитарна, хуманитарна помощ, колкото и трудно да се осъществява тя в момента и в частност в Атен. Но, от, но отвъд тази хуманитарна помощ, какво действително може да направи Европейския съюз? И дали според госпожа посланника Европейския съюз наистина има влияние в страната? Защото когато посветих Йемен, остана впечатлението, че като цяло населението почти няма идея какво, какво означава Европейския съюз. Така че въпросът ми е, в момента Европейски съюз играе ли реална роля в преговорите пряко или непряко, чрез сътрудничество с други страни? И преди всичко, има ли Европейски съюз ясна визия какво е нужно за преодоляване на кризата в Йемен. Благодаря ви, госпожо министр. Сега давам думата на колегата Кан. Uh, thank you. Uh, can also thank the ambassador for the feedback that's благодаря ви, благодаря и на посланника за нейният анализ. Ясно, е, че не може да има военно решение на проблема, пред който сме изправени. Дори напротив, потенциалът, потенциалната опасност религиозното разпокъсване да се прехвърли отвъд границите на Йемен в целият регион е много сериозно. Движението на хусите трябва да си даде сметка в каква дълбока криза е цялата страна. Явно, че, ясно, че Иран играе много активна роля в подкрепа на Хуси и а, подкрепяме и приветстваме усилията на Турция и Катар за да убедят Иран да изиграе положително влияние върху хусите, за да се сложи край на конфликта. От източна гледна точка знаем, че хусите действат двустранно, както на политическо, така и на военно, във военно измерение. И трябва да им обясним, че трябва да сложат край на военните си действия и да насочат своите усилия в политическо отношение. И смятам, че Европейския съюз трябва да играе по-важна по-активна роля за намирането на, цял, на един по-общ консенсус в рамките на ООН, включително и чрез налагането на, на военно ембарго на всички движения, които участват в военния конфликт в Йемен трябва да приемем правителството на президента Хади за легитимно и не може да допускаме каквото и да е било движение да се опитва по военен начин да свали това правителство. Имаме нужда от едински политически диалог, който да представлява справедливо и равноправно севера и юга на страната. И след продължаването на този конфликт трябва да обмислим как може да помогнем на Йемен да изгради инфраструктурата необходима на страната, за да гарантираме, че тя няма да се превърне в една провалила се страна. Благодаря ви, господин Кан. Госпожа Лох Билер поиска думата. Танкия Фуасицинде. Благодаря, господин председател. Благодаря ви, госпожо посланник, за вашето изявление. Европейският парламент изпрати своя делегация в Йемен през 2011 или 2012 година, когато бе поставено и началото на националния диалог. Но процесът в рамките на този диалог, както казахте и вие, не бе стабилен, може би защото не бяха включени бунтовниците хути. Ето защо сега е много важно да се изградят държавни институции, нещо върху което се спряхте и вие. Бихте ли могла да ни изложите по-подробно позицията си? В случай, че се стигне до примирие и мирни преговори, то как би могъл Европейският съюз да допринесе за изграждането на държавни институции, например в публичната администрация или съдебната власт? заявихте, че Саудитска Арабия играе много важна роля в този конфликт. Готово ли е нейното правителство да поеме отговорност за това да предотврати превръщането на Йемен в провалила се държава, да гарантира установяването там на стабилно правителство и държавни структури? Благодаря. Думата има господин Епития Деус. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Ε, θα ήθελα να υποστηρίξω την άποψη. Благодаря ви, господин председател. Аз бих искал да подкрепя а, позицията на Европейския съюз. А, не трябва да а, подкрепяме едната или другата фракция. А, трябва да бъдем безпристрастни. Да не забравяме как се отрази нашето едностранно поведение в кризата с Украина. Не трябва да заставаме на страната на едните или на другите, защото така само ще влушим проблема и няма да го решим. Thank you very much. With your intervention, we have exhausted. Ah, sorry, Mr. Howitt, I didn't see you. Uh, first my best wishes to the ambassador and... Господин Холуит, най-добри пожелания за посланника. В отлично сътрудничество работихме и в рамките на предишния мандат. Знаем какво се случва в Йемен. Там нараства и бедността. Наистина положението се влушава. Не знам дали някой ще обобщи, но ако имаме възможност да получим отговор, бих искал да кажа следното. Спомням си в пленарна зала баронеса Аштън каза, че не трябва само да правим обещания за дарения. Мисля, че при предишните ни опити успяхме и да помислим къде точно не успяхме. Ние се срещнахме с координатора на ООН за борба с тероризма, който каза, че трябва да попречим на държавите да изпадат в подобно положение. Въпросът ми е какви полки можем да си изведем от случващото се в Йемен? Защо там не успяхме в някои отношения? Интересно ми е да чуя дали и вие споделяте мнението ми. В Йемен просто нямат възможност да приложат на практика исканите от нас действия. Имаше някои прогнози относно прехода, но местните институции просто не могат да се справят. Може би ние не предоставихме достатъчно подкрепа. Ако това е така и има какво да научим от случилото се с Йемен, бихме могли да го приложим и за други държави. И накрая, разбира се, че не трябва да заставаме на страната на никого, но знаем какво се случва в Иран. И ако искаме да решим проблема в тази държава, ще трябва да вземем преди всички регионални конфликти. Благодаря ви, господин Холвит. Сега да чуем отговора на госпожа посланника на направените коментари. Благодаря ви за отличните въпроси. Виждам, че следите случващото се в Йемен. Нека да започна с последното изказване. Да, има, какво, има полуки, които трябва да си изведем. Имаше обещания за дарения, но наистина трябва да бъдем смирени, защото не успяхме във всички отношения. Йемен се намираше в следното положение през 2011 всички бяха настроени едни а, срещу други и а, малко по малко отстъпиха от бездната, над която бяха надвиснали. Сега обаче се приближават към нея. Отделните етапи на прехода бяха правилни, но през тях се премина бавно. Населението чакаше да види дивидендите от мира, но не вярваше в правителството, в националното единство – правителството, което хората не си представяха по този начин. Хората се притесняваха от това правителство, не му гласуваха доверие. И трябваше да се закърпят някои от дългогодишните а, рани, причинени от конфликтите. Нито една а, мерка, мярка, извинете, така или иначе не беше приложена по ясен и разбираем за хората начин. Президента разполагаше с добрата воля за промяна и очаквахме положителен обрат в Йемен. Но много от предишните сили бяха на място и възпряха президента в неговите действия. По отношение на международната общност, да, смятам, че не разполагам с необходимите, не разполагаме с необходимите механизми, за да може по-бързо да предоставяме помощ на държава, чието институции не могат да се справят ефективно, не могат да се борят с прозрачността. Йемен е една от най-корумпираните държави в света. За това и за всички дарители е много трудно да си представят механизъм, който да позволи бързото а, разпределение на финансовите ресурси. На първо време се нуждаем от стабилност. Това е основата. Нека да се спра на още една важна тема, която повдигнахте. Способността на Европейския съюз да се намеси. И в това отношение бих искала да кажа нещо и във връзка с казаното от вас за хусите. Мисля, че и по-рано упоменах, а именно на тях се гледа като на конструктивна сила. Хусите, заидите, извинете, са част от хусите и бяха начало на движението, което се надигна. Те са съществена част от йеменското общество. Да, аз мятам, че Европейския съюз може да играе важна роля. Просто трябва да анализираме добре конфликта. По ирония на съдбата това се случи през февруари, когато направихме конкретен анализ на случващото се там и тогава излязохме с посланието, че успешното сътрудничество може да се извърши в рамките на Г10. Международната общност трябва да бъде единна. Като на следващо място държавите членки, Япония и Турция също трябва да се включат. Всички заедно подкрепиха Йемен, включително и Европейския съюз. Мисля, че не само тези, които не се присъединиха към инициативата, но и всички, които се присъединиха, продължават да проявяват ангажираност към проблема. Затова казвам всички заинтересовани страни. Държавите членки провеждат мисии на място, ние поддържаме контакт с хусите, те са приобщаваща група, както вече казах. и те просто направиха грешка. За ролята на Иран. От много дълго време Иран не играе важна роля в Йемен. Хусите посещават Иран, за да получават стратегически съвети. През последните два дни и месеци видяхме, че ролята на Иран нарасна. Знаем каква риторика се разви, в частност през последните няколко дни. Това безпокои всички ни, защото смятаме, че риториката по никакъв начин не помага. И Йемен и някои от нашите партньори са на същото мнение – Проблемът е национален и трябва да бъде решен, като се уредят националните проблеми. Изненадващо е все пак, но е разбираемо, че Саудитска Арабия вижда в, в този геополитически контекст ролята на Иран. На тази роля се гледа като на заплаха – Чухме доста изявления и в това отношение. Но едно е риториката, изявленията, които в случая не ни помагат, и съвсем друго е действителното влияние. В момента имаме два ирански кораба, които не са на морската територия на Йемен. И трябва да видим дали ще има някакви други ходове преди да се предприемат действия. Благодаря ви за това, че напомнихте и драматичния потенциал на секториализма. Нещо, което се случи на други места – Йемен бе пощаден в това отношение. Както вече казах, сунитите и шиитите в Йемен живеят там от средновековието. Те никога не са били проблем. Молят се в същите джами имат същите религиозни практики. Но същевременно хусите се насочиха на там, където биха могли да получат по-голяма подкрепа. Затова те клонят към Иран. Въпреки, обстановката в страната, която, както казах, е изненадваща. Така че отговорът се крие в засилването на йеменската традиционна структура. Това обаче изисква първо да има стабилност. След това ще трябва да има споделяне на властта и по-голяма прозрачност. Необходим е и механизъм на международната общност, за да може институциите по-бързо да се изправят на краката си. Това е трудно след дългите години липса на стабилност. Спомняме си, че предишният президент беше задържан в рога на, заради нестабилността, която предизвика в рога на Африка. И на последно място, ако позволите, да обезоръжим хусите, несъмнено въоръжаването е част от процеса на примирение, на помирение. Но това е една от тежко най-тежко въоръжените държави в света. Не знам какви са статистиките, но 68 милиона дребномащабни оръжия са били на разположение в тази държава, в която живеят 25 милиона жители. 65% от жителите са под 35 годишна възраст. Затова несъмнено монопола на властта трябва да бъде упражняван от държавата. Това ще доведе до стабилност във всяка една държава. И в момента Европейския съюз работи заедно с гражданския сектор, за да може да се направят реформи в Министерството на вътрешните работи, в полицейските служби, подпомага се и съдебната система. но за сега всички тези амбиции са застопорени с оглед на случващото се там. Но ние сме твърдо ангажирани. Благодаря ви, госпожо посланник. С това приключваме темата за Йемен и продължаваме нататък към 15-то междупарламентарно заседание Европейски съюз Тунис, което се проведе между 6 и 8 април. Мисията беше воден от председателя на делегацията, господин Панцери. Мисията се проведе преди една седмица. Графикът беше изключително важен. Знаете, че срещата се проведе след терористичната атака в музея Бардо. Бяха разгледани всички важни въпроси в рамките на борбата с тероризма, сътрудничеството, обмена, економиката, мобилността и преразглеждането на политиката на съседство на Европейския съюз. Сега да чуем колегата Панцери, който ще ни опише основните моменти от тази среща. Come lei ricordava abbiamo fatto questa visita dal 6 all'8, abbiamo avuto... Благодаря. Както казахте, посещението се състоя между 6 и 8 април. Срещнахме се с представители на гражданското общество и други заинтересовани страни. Разговаряхме с представители на парламента и институциите, за нас бе изключително важно да се запознаем с обстановката на място. Посещението бе изключително важно за нас, тъй като имахме възможност да се срещнем и с представители на съвсем наскоро избрания парламент. Според мен посещението бе полезно, още повече като се има предвид, че се състоя след терористичното нападение срещу музея Бардо, което оказва много голямо въздействие върху цялото общество. Сред основните теми, които обсъдихме, бяха сигурността и борбата срещу тероризма, именно защото от нападението проистекоха много тежки последици за цялото общество, както от политическо, така и от економическо естество. повечето курорти в Тунис бяха празни. Това е ясно доказателство за въздействието на това терористично нападение върху економиката и по-конкретно върху туризма. Тунис се нужда от подкрепа за приключването на процеса на демократичен преход, както политическа, така и економическа и финансова. За целта ние трябва да прилагаме политика на инвестиции спрямо страната. Това трябва да е акцентът, който трябва да поставим в работата си. Това бе една от темите, които обсъдихме с партньорите си парламентаристи в Тунис. Наистина е необходимо Тунис да постигне успех. Това е важно както за страната, така и за целия регион на Магреба, както и за Европейския съюз. Трябва да подпомогнем Тунис, така че да постигне успех. За целта тук в Европейския парламент трябва да сме наясно, че не можем да си позволим провал в тази малка, но така важна страна. Както Тунис, така и целият регион се намират в изключително тежко и несигурно положение. Проблемите, пред които са изправени, са разнородни и ясно осезаеми. Обсъдихме редица въпроси с партньорите си в Тунис. Излязохме и със декларации, като например за тероризма. Заявихме, че е много важно разработването на световна стратегия за борба срещу тероризма. Не можем да се борим срещу това явление на парче. То не се свежда и само до аспекти свързани с сигурността. Говорихме за разликите между страните в региона, за необходимостта от економическа и социална реформа, за необходимостта от прилагането на регионалния подход. Обсъдихме и включването на споразумение за свободна търговия, което би дало възможност на Тунис, на Европейския парламент и на гражданското общество в страната да установят някакъв диалог. Говорихме и за установяването на партньорство за мобилност и евентуалното му благоприятно въздействие върху държави и от двете страни на Средиземноморското крайбрежие. Ще трябва да се възползваме от всички тези възможности, за да може Тунис да постигне напредък. Както казах, обсъдихме редица въпроси с тунизийската страна. Говорихме и за инвестирането в проекти на място. Обсъдихме и някои въпроси, свързани с финансовото състояние на европейските държави. Министър-председателят на Тунис вече е разговарял с френската страна за възможностите за инвестиции независимо от финансовите затруднения, в които са изпаднали някои европейски държави. Политиката на добросъседство според нас е добра възможност за взаимодействие с тунизийската страна. На място тази политика има огромен потенциал за установяването на стратегическо привилегировано партньорство с тази страна. Трябва да отчетем и парламентарното измерение на едно такова партньорство. Затова е важно да се създаде съвместен парламентарен комитет, Европейски парламент, Тунизийски парламент. Това ще е възможност за парламентарно сътрудничество, за координиране на работата на двата парламента. Смятам, че от посещението ни проистекоха много ползи. Положихме големи усилия, сега е моментът думите да прераснат в дела. Председателят. Явно посещението е било своевременно и изключително полезно. Госпожа Алио Мари. Благодаря ви, господин председател. Господин Панцери има пълно право. Трябва да засилим връзката ни с Тунис, която може би е най-европейската страна в региона. Както знаете, също така има и голям брой тунизийци, които живеят в редица европейски държави. Та защо смятам, че економическите последици от тероризма в Тунис са много тежки, тъй като страната до голяма степен зависи от туризма. Ето защото съм съгласна с господин Панцери. Имаме нужда от по-решителни действия. Аз дори бих добавила по-конкретни действия от страна на Европейския съюз. Много ясно си спомням, едно заседание на министрите на външните работи на Европейския съюз през февруари 2011 година и тогава успях да, да постигна съгласие от колегите ми, че трябва да осигурим финансова помощ за економическото развитие на Тунис. Ако не се лъжа, тези обещания бяха подновявани нееднократно, но доколкото знам, средства все още не са мобилизирани на практика. И това е един от проблемите, свързан с авторитета и надежността на действията на Европейския съюз. Често поемаме ангажимент, даваме обещания на трети страни, но няма гаранция, че тези ангажименти ще се спазят и то най-вече в предварително определените срокове. Така че очевидно има разминаване между ангажиментите и реалните действия. Този проблем беше ли споменат по време на посещението на вашата делегация и получихте ли обратна връзка за средствата, които реално са били отпуснати от страна на Европейския съюз в подкрепа на Тунис от революциите през октомври 2011 година насам? Благодаря ви, господин Хауит. Кратък въпрос към господин Панцери. Аз бях с вас в Тунис, не като част от вашата делегация, просто моето посещение там съвпадна с вашето. Защо бе подновена работата на мисията на Европейския съюз в Либия? на мисията за управление на границите. Защото страната има сериозни проблеми. Ако бяхме работили сериозно за охрана на границите в Тунис, можехме да избегнем някои проблеми. Какво мисли господин Панцери по този въпрос? Може би ще можете да окажете и въздействие върху комисията. Благодаря господин Хауит. Сега давам думата на госпожа Вержия, която също взе участие в тази мисия в Тунис. Госпожа Вержия, госпожа Вержия имате думата. Благодаря ви, господин председател. Благодаря ви, че ми дадохте думата на френски. Много държа на френския език и то не защото имам нещо против английския, държа да го подчертая, но смятам, че всеки има правото да защитава и да използва езика си, пак което за нещастие намалява тук в парламента. Да, взех участие в делегацията миналата седмица в Тунис и напълно съм съгласна с, казан, съгласна с казаното от колегата Панцери. Това посещение беше сравнително кратко. Останахме в страната само 48 часа, но програмата ни беше много натоварена. Имахме, проведохме много полезни срещи и почти напълно съм съгласна с казаното от господин Панцери. Поправям се, не почти. Съгласна съм с почти всичко, почти цяло всичко казано от господин Панцери. Последния ден се срещнахме с генералния секретар на преходният съвет и всички, които се съдят от близо положението в Тунис, знаят колко важна роля играе тази институция в преходният период. И генералният секретар подчерта колко важен е въпроса с, дълга, държавния дълг на Тунис. И смятам, че трябва и ние много внимателно да разгледаме този въпрос, тъй като според нас, Евро... според мен Европейския съюз не беше на висотата на предизвикателството в Тунис предвид факта, който преди ролята, която играе страната в региона. и може би ще приближи към реакция от страна на някои колеги, но като, видя, но като виждам колко много средства се изливат в Украина и колко малко средства са насочени към Тунис, при положение, че в Тунис има нужда от много по-малко средства за да се помогне на страната и при положение, че в Тунис има демократичен процес, който е започнал и при положение, че в Украина има сериозни съмнения за корупция в страната. Затова ми се струва, че и по отношение на споразумението за свободна търговия, да, това е въпрос, който вълнува колегите ни от Тунизийският парламент. Те с пълно право изразяват притесненията си. Смятам, че ние трябва да отговорим на тези техни притеснения. И тъй като а, съм член и на Комисията по основни права и свободи, и тъй като се вълнувам много от въпроса за мобилността, напълно подкрепям казаното от колегата Панцеев в това отношение. А именно, сред посланията, които искаме да отправим към Тунис, трябва да подчертаем факта, че партньорството за мобилност трябва да се превърне в истинско партньорство, а не в едностранно на дейност от наша страна. А тунизийските ни партньори продължават да смятат, че този процес е едностранен и те самите не виждат каква, е, къде са облагите за тях в това партньорство за мобилността. По въпроса за дълга, тук бих искал да изкажа едно мнение, което малко се разминава с казаното господин Панзери, а именно ролята на Франция по отношение на дълга. Франция е един от основните кредитори на Тунис, заедно с Европейската инвестиционна банка, МВФ и Евроафриканската инвестиционна банка. Франция всъщност е отпуснала, е, е отпуснала над 13% от дълга на Тунис и 60-те милиона, които обеща президента Толан Толан посещението си в Тунис, са само капка в морето предвид дълга на Тунис. И това не само, че каза само капка в морето, но и е просто повторение на обещание вече поето през 2013 година от страна на Франция. Едновременно с това Германия вече отпусна средства в размера обещан от Франция. При положение, че Белгия трансформира 10 милиона от общо 13 милиона от държавния дълг на Тунис. И при положение, че Италия вече обяви, че ще заличи част от дълга. Така че мисля, че това са факти, които не бива да забравяме, когато обсъждаме въпроса за тунисския дълг. А по въпроса за господин Хауит, мисията Убан, която в момента е на посещение в Тунисия, която по принцип се занимава с наблюдение на на изборите в тази част на Африка. Диското мога да кажа, е, че докато няма държавна институция в Либия, очевидно, че няма как да се е, обсъжда въпроса, но е, съвсем естествено положението в Либия пряко, има пряко отношение и влияние върху положението в Тунис. Много ви благодаря, госпожо Пегашия. Делегационе, ки е президента оджи, коно е колега. Благодаря на госпожа Вежия. Господин Касталдо има думата, третия член на делегацията ни в Тунис. Благодаря, господин председател. За съжаление не можах да изслушам изложението на господин Панцери за посещението ни, но мисля, че всички членове на делегацията бяха напълно единни по отношение на подхода и заключенията ни. Напълно съм съгласен с казаното от госпожа Вержия. Онова, което най-вече трябва да направим е да гарантираме напълно издържан от правна гледна точка инструмент, който да ни даде възможност за дългосрочно стратегическо партньорство с Тунис. Създаването на комитет би било един такъв инструмент. А що се отнася до дълга, силно се съмнявам, че държавите членки Европейският съюз ще предприемат някакви действия по този въпрос. Тъй като туни са от много по-голямо значение, отколкото предполагат територията на страната или броят на нейното население. Днес сутринта бе упоменат въпросът за Либия. Либия и Тунис са сходни в някои отношения, например в културно отношение. Затова и Тунис би бил ценен за нас съюзник в опитите ни за постигане на компромис с по-умерено настроените либийци. От огромно значение е постигането на напредък в Тунис, напредък в посока към демократично развитие. Демократичното развитие е от полза за Тунис, от полза и за нас, тъй като Тунис може да е важен наш партньор, така ще надградим върху напредъка постигнат от мисиите Елбан през изминалите години. Тежко е положението в Северна Африка. Полицейските сили в Либия функционират само до известна степен. Често почти нищо не може да се направи. Няма ръководни политически фигури, няма стратегическо виждане за бъдещето. Като цяло страната е в състояние на вакуум, който се запълва от отделни племена и групировки. Затова и много важно Европа да осъзнае огромното значение на Тунис. Тунис за нас е почти толкова важен, важен колкото и Киев. Наистина, трябва да осъзнаем, че трябва да гарантираме стабилност и сигурност в южната част на Средиземноморието, в Северна Африка, това е важно и с оглед на бъдещето на сигурността в Европейския съюз. Не само за сигурността в Северна Африка. Наистина, залогът е много голям. Затова трябва да установим партньорство, в което да участват всички заинтересовани страни. Партньорството трябва да се установи не само на парламентарно ниво, но и в областта на търговията. Трябва да си партнираме и с гражданското общество ще трябва да влезе в сила всеобхватен режим за сътрудничество с Тунис. Мисля, че в това отношение един съвместен парламентарен комитет би бил много полезен. Благодаря. Последният ни оратор е господин Гале, ръководител на делегацията за наблюдение на изборите в Тунис през октомври. Господин Галер, да, аз бях ръководител на тази делегация предпоследния път, а, послед, а последния път, когато бяхме в Тунис. А главният наблюдател бе госпожа Нетенбрук. Посещението на нашата делегация бе много важно, тъй като се състоя след ужасяващото терористично нападение в Тунис. Бе важно след този акт ние да покажем присъствие и да заявим позицията си спрямо Тунис. Няма да повтарям казаното от колегите, съгласен съм с повечето от тях. Имам въпрос, свързан с вътрешната сигурност, както и с възможностите за сътрудничество, например с Европол. Тунизийската страна заяви, че на територията на страната се намират над 1 милион бежанци, най-вече от Либия това е в тежест на страната, както в финансово отношение, така и с оглед на вътрешната сигурност. Въпросът, е, въпросът ми е, упомена ли това тунизийската страна спрямо вас, поставили конкретни искания за сътрудничество? По въпроса за сътрудничеството с Европол. Европол разполага с надежна информация за структурата на действащи в Европа терористични групировки, групировки, които имат връзки и с групировки в Северна Африка. Като се има предвид това, има ли потенциал за подпомагането на тунизийската страна, възоснова на информацията, с която разполагаме? Тунизиците пък от своя страна готови ли са да установят тясно сътрудничество с нас, предоставяйки ни информацията, с която те разполагат. Много е важно също така вече направените от Европа инвестиции в Тунис да останат в страната. Не бива да се изтеглят средства от там. Има ли възможности да се координираме с посолствата си, с делегацията на Европейския съюз, така че европейските инвеститори в дългосрочен план да извършват дейност в страната. Това, според мен, може да бъде обвързано с конкретните проекти на Европейския съюз в областта на економиката можем ясно да заявим спрямо европейските предприемачи в Тунис, че имаме планове за проекти, които ще бъдат осъществени в краткосрочен план, проекти, в които могат да участват и те. Мисля, че това са две области, в които можем да постигнем промени към по-добро. Благодаря, казва председателят господин Панцери. Желаете ли да отговорите? Съвсем накратко, господин председател. Ще се опитам да се спра върху някои от бележките на колегите. Сега е назрял моментът думите ни да прераснат в дела. Необходимо е да предприемем конкретни действия. Това е от особено голямо значение с оглед на доверието към нас. На 17 март, на последното заседание на съвета, се обсъждаше инструмент за финансиране на Тунис в размер от около 180 милиона. Но ангажиментите, поети от страните донори, до момента не са подплатени с конкретно финансиране. Това е абсолютно недопустимо. То ни се изисква от нас економическа и финансова подкрепа. Ние сме поели ангажимент за такава. Сега е момента да изпълним този ангажимент, да го подплатим не само с финансиране, но и с практическа подкрепа, така че да се преодолеят някои от огромните различия в Тунис, да се преодолее много голямото неравенство там. Разговаряхме с тунизийската страна за структурните фондове, за това колко е трудно те да бъдат мобилизирани в полза на трети страни, които не са членки на Европейския съюз. Онова, от което се нуждае тунизийската страна, е нещо повече от структурните фондове. Тя се нуждае от надежден пакет за инвестиции, който да даде възможност за структурни реформи. До това се свеждаше и изказването на господин Галер от това се нуждае економиката в страната. Това е необходимо и за гарантирането на економически и социален напредък. А що се отнася до сигурността, борбата с тероризма и действията в областта на миграцията, изключително важно е да се гарантира просперитет. Другата страна проявява огромна воля за сътрудничество, подхожда изключително конструктивно, наистина е готова да си взаимодейства с нас, наистина иска да си взаимодейства с нас, за да постигне просперитет. По въпроса за Либия и границите, Тунизийската страна иска да си сътрудничи с нас и в тази област, както и в редица други. Тя иска да прояви ангажираност по редица въпроси, да поеме сама инициативата. Нещо, което според мен е много добре. Но има опит за проникване от страна на Либия, което е повод за голяма загриженост сред нас. Бе ни казано също, че на изток от Тунис, в посока към Алжир, също има заплаха. Възможно е в Тунис отново да има терористични нападения. Има групи активисти, които могат в много кратък срок да извършат нещо непредсказуемо. Това изисква от нас да сме особено бдителни – Бдителността би била в интерес на сигурността на всички ни. Трябва да поставим Тунис сред приоритетите си тук в Комисията по външни работи. Казвам това и по ваш адрес, господин председател, тъй като в продължение на доста време разглеждахме Украина като приоритетна страна, но трябва да подходим по същия начин и към Тунис. Много е важно в тази малка, но важна страна да приключи процесът на демократизиране. Това е в интерес както на Тунис, така и на Европейския съюз. Европейският съюз не бива да поставя бариери пред този процес. Благодаря ви. Благодаря ви за огромната енергия, която проявихте, за усърдната ви работа. Благодаря за акцента, който поставихте върху демократичния преход в Тунис. Ще разговарям с господин Брок за възможностите за организирането на по-обстоени дебати за Тунис. С това приключваме обсъжданията по тази точка от дневния ред. Следващата точка е точка 13. Отчет относно 10-то заседание на Парламентарния комитет по стабилизиране и асоцииране Европейски съюз Черна гора в Подгорица, Черна гора – между 7 и 9 април тази година. Всички знаем, че Черна гора е постигнала най-голям напредък сред страните със статут на страна кандидат. Тя е отворила най-много глави в рамките на преговорите. Наша делегация посети заседанието на парламентарния комитет в Подгорица. Би ни се искало да узнаем от вас в каква посока поеха разговорите в Черна гора, бяха ли изготвени съвместни заключения. Thank you very much indeed, Chair. Um... Благодаря ви, господин председател едно малко уточнение към дневния ред, а именно, че десетата среща се проведе в Бодвара на а, крайбрежието, макар че имахме срещи и в подковица, разбира се. Десетата това е един много красив, на много красиво място Бодвар. Разговорите ни бяха много а, ползотворни и се радвам, че успяхме да постигнем в крайна сметка споразумение. Много благодаря на колегите от е, Европейската комисия, до Принеско, госпожа Водешис, господин Водешис е тук, е, госпожа Ранкън беше тук, но напусна залата. Благодаря и на секретарията за усилената им работа, както и на проводачите. Колегите вероятно са наясно с политическото положение в е, Черна гора политическият контекст се ръководи от партии от политическото семейство на социал-демократите, така че може би няма такова политическо разнообразие, каквото има в други държави, но все пак има много сериозно разминаване в мнението на политическите партии по конкретни проекти, които бяха предприяти, както и по отношение на оценката им за напредъка постигнат в, в, в пътя към част към Европейския съюз. И, както каза председателят, Черна гора вратна е страната, която в момента е най-далече от членството в Европейския съюз, но и страната с най-голяма подкрепа от страна на населението за членство в Европейския съюз, както и страна, в която има реална сътрудничество в, на политическо отношение, че трябва да има, да се продължи пътя към членство в Европейския съюз. Но това не значи, за това постигнахме и в крайна сметка съгласие по окончателен текст на декларацията. Стручавахме се основно върху няколко елемента. Напочваме с глави 23 24 от преговорите за членство, които са свързани с правовата държава. Съсредоточихме се върху демонстра да се действа за борба срещу корупцията на високо равнище. Както вероятно предполагате, имаше много законодателни инициативи за борба срещу корупцията. бяха, беше дадена нова агенция за борба срещу корупцията и за борба срещу прането на пари. Но според нас трябва да има по осезаем напредък на място в борбата срещу корупцията. Също така имаше и сериозни опити да се позасили реформата на съдебната система. Беше назначен нов главен прокурор, но може би реалната реформа в съдебната система все още не е достатъчно напреднала. Обсъдихме този проблем с колегите от Черна гора. Също така в резолюцията изказахме становището си, че трябва да се постигне напредък в някои конкретни области, където има конкретни проблеми по отношение на правовата държава така, такъв, такъв е въпроса с а, мобилните оператори, например. Очевидно това е проблем в страната и трябва да намерим бързо разрешение на този въпрос. Но също така искаме да се подобри медийната среда в страната. Наша делегация с удоволствие установи, че се е значително намалял броя на нападенията срещу журналисти. Това ще потвърди и председателят на нашата делегация за връзки с Черна гора, господин Танък, но все още трябва да се работи за подобряване на медийната среда в тази страна. Като разбира се, трябва да припомним, че Европейския съюз настояваше за отмяна на закона за клевета, който съществуваше в, в Черна гора до момента. Но в момента продължава да има практики в, в страната, които ясно показват какво е политическото положение в страната, тъй като се публикуват материали, които са насочени срещу Организация на градското общество и които са с неприемливо естество в някои отношения. Следващия важен въпрос е участието на, на гражданското общество в политическия процес в Черна гора. Имахме много ползотворни срещи с редици, различни представители на редица неправителствени организации в страната. Обсъдихме също така и различните проблеми, пред които са изправени различните групи в страната. И това също е отразено в декларацията. Има проблеми с отделни етнически мълцинства. Срещнахме се и с организации в, в рамките на Международния ден на ромите, която знаете, това е една от малцивата с много сериозни проблеми в, в, в страната. Обсъдихме и по положението на жените и тяхното участие в економиката, тъй като има сериозни проблеми в това отношение. Жените имат проблеми с достъпа до социални услуги, домашно насилие. Засекнахме и въпроса с ЛГБТ и лицата в страната. Положението в Черна гора може би е по-добро в сравнение с положението в други страни в региона, но все още има проблеми, в частност с сигурността на, тези, на тази общност и достъпа на ЛГБТ и лицата до пазара на труда. Обсъдихме и въпроса за хората с увреждания. До 10% от населението в средата Също така работи при недостатъчно добри условия на труд. Тоест, хората с увреждания не могат да имат достъп до пазара на труда. Ще ви дам един пример. Няма достъп до сградата на парламента за хора с увреждания. Подихме този въпрос преди две години. Не беше, нищо не беше направено страна на Черна гора и тъй като един от членовете на нашата делегация беше с увреждания, може би трябва да повдигнем отново този въпрос. Монтенегро, извинете, Черна гора от своя страна заяви, че работи за борба срещу паралелната или сивата економика и за насърчаване на туризма. Имахме среща с министър-председателя и заместник министър-председателя и с радост установих факта, че различните членове на делегацията повдигнаха редица от важните за нас въпроси. И мисля, че в това отношение моделът, възприят от Черна гора, за процеса присъединяване, а именно да се започне с глави 23-24 и те да останат отворени по време на целият процес на присъединяване е един много добър подход, тъй като по този начин може да продължаваме да поставяме въпроси, свързани с върховенството на закона в областите, където имат проблеми. И накрая с радост, с възползвам от възможността да посетим някои съоръжения и някои институции, където може би може да установим проблеми с изискванията за че, глави 23-24. Успяхме да посетим една от основните солници в региона, която предоставяше голям брой работни места в тази страна, в една економика, където няма голям брой работни места, свързани с производството. Този завод функционираше доскоро и не е много ясно защо той е възпостановил своята дейност страна, предприятието, което е, е получило концесията на тези сълници, е обявило фалит. Срещнахме се с, с представители на институции, които се занимават с фалита, но се оказва, че сама цялостната процедура по фалит е много тежка от бюрократична гледна точка, което е проблем за създаването на работни места. Проблем е също така и а, голямото количество материално трупано от тези солници, е, е, които в момента трябва да бъдат предви, пред, транспортирани на някъде. Надяваме се последните няколко седмици да се намери някакво решение този проблем. И не сега, когато говорим за COVID 23 24, трябва да повдигнем и да редица други важни елементи на достиженията на европейското право, които са свързани с економическия напредък и напредък на законодателството с опазването на околна среда. Така че ние не се спряхме от не, не, не, не се възпри се осменихме да повдигнем някои от най-чувствителните въпроси по отношение участници в делегацията за тяхната, ангажираност. Благодаря ви, госпожо Тоц. Явно, че сте много ангажирана по това досие, за което ви поздравявам. Господин Натанок, мисля, че вече си имате сериозна конкуренция по, по експертизата за Черна гора. Господин Танек, имате думата. Благодаря ви, благодаря госпожо Тот за поведената посещение. Не можа да спустя този път към вас, но ще посетите посетя страната след 7 май. Знаете, че в момента това е изборите в Обединеното кралство с основните ни интерес. Прегледах доклада ви и не мисля, че има много сериозно, че няма сериозни разминавания между оказаното от мен в основният официалния доклад на парламента и декларацията на вашата мисия. Питам се, имате ли някакви конкретни критики към доклада, който аз изготвих от името на парламента? Не споменахте също така дали сте имали срещи с господин Джуканович или с други високопоставени членове на правителството за засилването на ролята на Русия, тъй като Русия стана все по-активна в Сърбия през последните няколко месеца, т.е. опитва се да засили своето влияние. Особено преди е, факта, че Черна гора се присъедини към санкциите наложени от Европейския съюз срещу отделни, срещу Русия. Знаем също така, че много богати руснаци инвестират масивно в Черна гора, особено по крайбрежието. Питам се дали по някакъв начин санкциите са повлияли на Черна гора. Благодаря ви. Думата има господин Радуш. Pa ja želim potvrditi sve ovo što много ви благодаря. Мога само да потвърдя е всичко казано от е, госпожа Дот. Очевидно е, че има трудности, има и очевидни противоречия в политиката в Черна гора в момента. За нещастие всъщност, въпреки тези трудности, има възможност да постигнем политически консенсус в страната, което за нещастие не е случая в много други страни. Както обясни госпожа Дот, на власт е партия, която поднежи към социал-демократичното политическо семейство, а позицията не е, консерв... не е консервативна от европейска гледна точка. но едновременно с това тази партия, която в момента е в опозиция, настояваше да се гласува против на референдума за независимост на Черна гора. Т.е. това е една политическа сила, която не искаше да действа политически в независимата държава Черна гора. Но за както казахме, постигнахме доста добри резултати при изготвяне на делегацията. Един от изходите, до който стигнахме, е, че няма връзка между резолюцията на Европейския парламент и документът, който се приема от съвместната парламентарна комисия, което разбира се е напълно нелогично. Тези два документа би трябвало да са взаимосвързани. Смятам, че резолюцията и декларацията обхваща най-важните политически въпроси, както обясни вече и госпожа Доц, така че няма да навлизам в повече подробности. Черна гора е държава, която има много добри перспективи за членство в Европейския съюз и смятам, че трябва да продължи в тази посока. Както каза и господин Танък, вярно, вярно е, че има разминаване между подкрепата за членство в Европейския съюз и подкрепата за членство в НАТО, което се дължи участи на позицията на Сърбия. Това е факт, който трябва да приемем в дългосрочен план и според мен трябва да имаме цялостен подход към мобите за членство към Европейския съюз на всички страни от региона Западните Балкани, тъй като политиката в Черна гора е пряко свързана с политиката в Сърбия. Благодаря ви, господин Радуш. Припомнихте ни референдума в Черна гора. Може би трябва да обясним какво се случи по този референдум. 55% от населението трябваше да гласува за, за да се приеме за валиден референдума. Това изискване беше наложено от Европейския съюз. А по въпроса за връзката и координацията между резолюцията на Европейския парламент и документите, които приема парламентарният с междупарламентарният комитет. Съгласна съм, но това не зависи само от нас, това зависи и от страната за поискала членство в Европейския съюз. Също така е ясно, че би трябвало да има съгласуваност с нашите политически послания, всички документи, които приемаме. Но смятам, че е важно всички водещи политически послания, които поемаме ние в нашите резолюции, да бъдат отразени в документите, които се изготвят от съвета и комисията. Госпожо Тоц, може би ще искате да отговорите на въпросите, които ви бяха зададени, особено по отношение на разговорите с господин Джуканович и влиянието на Русия. Благодаря ви. Yes, thank you. Благодаря ви. Благодаря за всички коментари. Няколко думи за референдума и за политическите разминавания в Черна гора. Може би голямата разлика между Черна гора и всички останали държави в региона беше резултатът от референдума. Господин Радош каза, че до голяма степен политическите позиции, които се образуваха в кампанията преди референдума, се отразяват в момента като основно разделение политическата сцена в страната. В момента обаче не, не се наблюдава същото разделение по отношение на членството на страната в Европейския съюз. И по мен това е нещо много положително, тъй като има цялостна подкрепа за членство в Европейския съюз, независимо как, от разликите в позициите по референдума. Навярно, че има много по-сериозна политически различия по въпроса за членството на страната в НАТО и смятам, че трябва да бъдем много внимателни в, по този въпрос. Господин Танък много внимателно изготви текста на резолюцията на парламента и той беше много уместен, но трябва да сме наясно, че има по-слаба подкрепа от страна на населението за членството на Черна гора в НАТО, отколкото за членството на страната в Европейския съюз, както каза господин Радош. По въпроса за доклада на господин Танък в страната Както сигурно той самият е наясно, отделните политически партии в страната използват този доклад за собствените си интереси. Бяха публикувани части от доклада от различни медии. Те ми бяха показани всъщност по време на посещението. Според някои от тези медийни публикации Черна гора постига прекрасни резултати, постига отличен напредък, а други медии имаха диаметрално противоположно тълкуване на доклада ви, именно, че Черна гора и политическите институции не правят достатъчно. Така че доклада ви беше прият с много различни тълкувания, което от моя гледна точка показва, че докладът ви беше много добър. Въпросът за Русия, както беше, беше казано, в частност от председателя, Черна гора е една от малкото страни в региона, която на 100% възприема политиката на Европейския съюз по отношение на Русия. И това имаше своята цена и това е важно да го отбележим ние и ние го сторихме при разговор с господин Чуканович, Черна гора трябва да бъде поздравена за проявената воля да възприеме позицията на Европейския съюз. А на въпроса ви дали Русия използва тази, дали Русия използва тази позиция на Черна гора за да окаже натиск върху правителството или по друг начин. И този въпрос не беше повдигнат поне с на, на разходите, които аз участвах, обръщам се към другите членове на делегацията, но ми се струва, че този въпрос не беше повдигнат. Или казвам с други думи, Русия не се опитва да използва инвестиционната си политика, за да окаже натиск върху Черногор, което е нещо положително. Благодаря ви. Благодаря ви, госпожо Дот. Сега чакаме госпожа Макове да се присъедини към нас и може би няколко последни думи за Черна гора. С какво впечатление останахте в разговора? Как стоят нещата с предстоящото е, членство в НАТО? Правителството желая държавата да се присъедини към НАТО. И когато става въпрос за а, въпроси, по които и ние може да имаме становище, много от а, нормите по глави 23 и 24 се прилагат и за изпълнението на условията за членство в НАТО. В момента правителството води преговори за членство с НАТО. И на базата на това ние обсъдихме членството в НАТО. Аз като ръководител на делегацията смятам, че е важно да се насочим към въпросите, свързани с правовата държава, тъй като по тях можем да се произнесем, но колегите от делегацията може и да не споделят моето мнение. Това е Благодаря ви, госпожо Доц. С това приключваме тази точка от дневния ред във връзка с парламентарния комитет по стабилизиране и асоцииране. Надявам се, че ще има някакво решение за птиците, които споменахте. Госпожа Маковей все още не е в залата. Има ли начин да проверим дали идва насам? I don't see anybody else of the colleagues who was actually present. Ah, you're here. Ah, bravo. Okay. Okay, Madame Melior. Shall we give her the floor? Perhaps uh, Madame Melior... Госпожа Мелиор би могла да ни представи информация за срещата в Тирана, докато госпожа Маковей дойде, срещата, която се проведе на 16 и 17 март. Is she coming? Apparently uh, coming, coming. In, in one minute, so maybe okay. we... До една минута ще е тук, така че нека да чуем. Нека да дадем думата най-напред на нея.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 Voilà, Madame Маковей has joined us. Uh, fine. Госпожа Маковей е вече в залата. Ще обсъдим последната точка от дневния ред. Срещата преди месец в Тирана, Албания. Моля да ни представите накратко основните заключения и атмосферата, при която се проведе тази среща. Вчера господин Яковчич не беше особено очарован от атмосферата която се е провела срещата. Нека чуем и вас. Госпожа Макове, какво сте чул вчера, господин председател? Председателя вчера, когато обсъждахме доклада за Албания, господин Яковчич, който е бил член на делегацията, ни сигнализира за някои странни е, ситуации по време на срещата, така че може ли да внесете яснота? Yeah, starting with this, uh, uh, most of the times of this uh, uh, missions in Albania. Uh, в рамките на срещата с парламентарния комитет по стабилизиране на асоцииране с Албания, да, имаше някои странни неща. В препоръки можахме да приемем само по три мисии от 8. срещата в Страсбург миналата седмица, миналата година, извинете, беше като на война. Хората викаха, кръщяха и не можахме да приемем никакви заключения. Но това е част от играта. Нашата роля е да играе... Да, стига бе, да играе... Да работим с тези хора, и да се а, научим да работим с тях. Връщам се на срещата от миналия месец. Имаме известен успех, но препоръки не можахме да приемем. Имахме изявление на двамата съпредседатели. Аз като а, председател на делегацията на Европейския съюз и а, ръководителя на албанската делегация. Опозицията в момента е Демократичната партия, социалистите е, са управляващи, което по време на предишния ни мандат е, на Европейския парламент беше точно на обратното. Основните приоритети са свързани с е, правосъдието, борбата с корупцията, борбата с прането на пари, борбата с организираната престъпност. Така че разговорите се свеждаха до тези приоритети. Говорихме и за привеждането в изпълнение на реформата в съдебната система. Изключително влушено беше положението с оглед на твърденията от преди месец и половина на двама членове на парламента срещу говорителя на албанския парламент. Твърдеше се, че говорителят на албанския парламент е поръчал политическо убийство. Говорителят, господин Мета, се срещна с нас и ние го попитахме дали възнамерява да си подаде оставката в контекста на този скандал и той каза не, че защо да си подава оставката. След като си тръгнахме, двамата членове на парламента, които излязоха с тези твърдения, бяха арестувани заради различни престъпления, включително за разпространяване на невярна информация – по адрес на говорителя на националния парламент. Честно казано, там се води политическа борба. Случва се същото, което виждахме, когато на власт е, беше Демократическата партия, пък социалистите бяха в опозицията. Сега социалистите са на власт, демократите са в опозиция но те също бойкотират парламента. Споразумението от декември 2014 година е споразумение, по което играха роля господин Флекенштайн и господин Кукън. В Албания, ако 6 месеца депутат не се яви в залата на националния парламент, се счита, че той бойкотира работата му и е, бива лишен от е, възнаграждение. Срещнахме се с министър-председателя. говорителя на националния парламент, с президента на Албания, господин Нашани. Срещнахме с представители на гражданското общество, с работната група, Министерството на правосъдието и всички служби, работещи с тях. Срещнахме се с посланиците на Харватия и други посланици. Целта на тази среща беше да получим информация. Да, отбелязан бе известен напредък в рамките на борбата с корупцията. Има малобройни подобрения. Относно главния прокурор, чух всички разследващи лица, включително и тези от Европейския съюз, да казват, че те и населението не вярват много на главния прокурор. Той е същия, който а, вземаше поста и при предишния режим. Това беше и виждането на посланиците. Та има някои подобрения в борбата с корупцията, но те са минимални. Относно реформата на съдебната система и реформата в публичната администрация, те са само на хартия. Подчертахме, че най-важното е действителното прилагане на изискванията, което е трудно начинание. Всички бяхме единодушни, че Започването на преговори за членство на Албания ще се отрази положително на реформите. Така се случи и с други страни кандидатки. Важен е процеса, пътя до членството. Важно е на този етап да има стимул, за да може държавите кандидатки да положат усилия. Това споразумение за стабилизиране и асоцииране ЕСА и Албания съдържа и процедурни правила. Аз се опитвам е, да ги разпиша, за да може да ги приемем. Никой обаче не е, спазва графика, никой не уважава председателя, който дава думата на определен човек. Всички говорят едновременно. Срещнах се с заместник председателя на Демократическата партия, тъй като председателя не беше в страната. И той беше изненадан, че четирима министри представят информация на нас, четирима министри, които ни е, обясняват действията си в тези важни е, области. Обяснихме, че това е нормално. Това е изпълнителна власт. Министри или изпълнителен съвет и така нататък ни предоставят информация, след което ние задаваме въпроси. Това е нормална процедура, казваме ние. Не, защо не питате само един министр, ме запитаха. Защо искате да задавате въпроси на четиримата? Така че преди да започне самата среща, отново бе повдигнат този въпрос. Той бе отразен и в медиите. Но, както казах, била съм свидетел на подобно политическо поведение и напрежение – когато всяка една от двете съответни партии беше на власт. По отношение на препоръките, Европейския парламент положи много усилия. Два пъти изготвяхме компромисни изменения. Два пъти. И тъй като едно-две изменения не бяха прияти от всички, не приехме препоръките. Аз казвам, че това са, че се нуждаем от процедурни правила. Защото може да приемем препоръки само ако бъдат подкрепени от широкото мнозинство. Какво значи широко мнозинство, ако те могат да бъдат оспорвани по всяко време? Така както казах, ще изготвим процедурни правила – които ще включим в споразумението по стабилизиране и асоцииране. Председателя, благодаря госпожо Макове. И сега по-добре разбираме какво имаше преди вчера господин Яковчич. Сега да чудем, чуем госпожа Сузане Мелиор, която също беше член на делегацията. Благодаря, господин председател, за първи път членувам в парламентарен комитет за стабилизиране и асоцииране. Успях да събера чисто субективни лични впечатления. Госпожа Маковей току-що описа колко трудно протекоха разискванията. Основният повод за спорове бе присъствието на трима министри по време на разговорите. Въпросът е дали винаги да се спазва тази процедура или на тези срещи да присъства единствено министърът на външните работи на съответната държава. Това трябва да бъде изяснено, за да може да действат и ясни процедурни правила за провеждането на срещите на всички парламентарни комитети за стабилизиране и асоцииране. С какви впечатления останах аз в Албания? Според мен, политиците полагат големи усилия за постигането на напредък, например за приемането на законопроекти но според мен трябва да се направи опит най-вече за установяването на връзка с гражданското общество, за преодоляването на огромното разминаване между политиците и гражданите. Господин Кнут Флекенштайн вчера с право заяви, че гражданите трябва да усетят осезаеми положителни промени. Едва тогава те ще могат да възприемат демократичните ценности и да ги прилагат на практика. Вече са, се работи по съответните законопроекти. Мисля, че имаме повод да обърнем поглед към бъдещето, да сме оптимисти. Благодаря. Следващият оратор. Благодаря. Аз също членувах в нашата делегация. Както каза госпожа Маковей, един от най-тежките проблеми, които установихме там, е липсата на политическа стабилност, липсата на воля за градивен диалог между опозицията и мнозинството. Това поставя на карта легитимността на институциите. Особено в момент, когато се опитваме да гарантираме доверието на гражданите към тези институции. От този проблем проистичат липса на стабилност и напрежение. Имаше напрежение и по време на нашите заседания. Да се надяваме, че това напрежение ще спадне. Надявам се също, че след местните избори през юни ще спадне напрежението в политическия живот като цяло, че ще има по-благоприятни условия за напредък. Вече е постигнат някакъв напредък, но има все още много какво да се направи. Създадена е специална комисия за реформа на съдебната власт. Според мен тази структура трябва да прерасне в постоянна, съдебната власт трябва да бъде изцяло деполитизирана. Същото въжи и за някои позиции в публичната администрация. Трябва да се гарантират повече професионализъм, повече независимост на ниво съдебна власт, например. Това е основна предпоставка за създаването на демократични институции. Трябва да поставим в по-голяма степен акцента върху борбата срещу корупцията и престъпността. Във връзка с това бяха много полезни разискванията ни с полицейските сили. Ще трябва също така да гарантираме участието на представителите на гражданското общество, тъй като те могат да изиграят важна роля, участвайки в дебатите за бъдещата демократична структура на страната ще трябва да гарантираме установяването на същинска независима демокрация, както и упражняването на реален надзор върху нейното функциониране. Надявам се, че на следващото заседание на комитета ще постигнем по-положителен дух на разискванията и както и по-добри резултати. Последният оратор, господин Бощинар, Благодаря на докладчика за работата му, за информацията, която ни предостави за промените в Албания. Онези, които са запознати с тези промени, знаят, че Положението в страната днес се дължи на допуснатите в миналото грешки, както от албанска страна, така и от страна на Европейския парламент. Като имаме предвид споразумението, постигнато от господин Кукан и господин Флекенштайн, можем да си извлечем една основна полука. Двете основни политически сили трябва да спазват поетите ангажименти. Ние не трябва безрезервно да подкрепяме нито една от двете страни, тъй като те са свикнали да общуват с НП или с групата на социалистите и демократите, опитвайки се да прокарват своите цели. Затова преди да им предоставим безрезервна подкрепа, трябва да направим щателна проверка. Трябва да застанем и на единна позиция по основни въпроси, свързани с Албания. Това е важно, тъй като страната игра изключително важна роля в региона. Нека ви припомня последните не особено удачни изказвания на министър-председателя Еди Рама по отношение на Косово. Трябва да си извлечем полука от поведението на двете страни в Тирана и от последиците от него. Това ще ни помогне да се извлечем и да направим и важни заключения, като ако това е необходимо, се дистанцираме от партньорите си на място. Ще трябва да изискаме двете страни да се договорят за определени правила и да ги спазват. В случай на не спазване трябва да може да им се наложат санкции. Това е необходимо, тъй като последните промени в страната показват, че и двете страни са склонни да играят политически игри, които да прехвърлят към Брюксел. Става дума за въпроси, които могат да бъдат решени единствено в Тирана, в Албания. Министър-председателят на страната в миналото, независимо от политическата си принадлежност, отправяше много тежки обвинения към другата страна. Това силно поляризираше политическия климат в страната. Ако постигнем успех в Албания, можем да постигнем успех и в бивша Югославска република Македония. Там и двата политически лагера могат да изиграят еднакво важна роля за стабилизирането. Благодаря на господин Буштинаро. Госпожа Маковей, благодаря на колегите. Ще работим заедно и в добри, и в лоши времена. Благодаря на госпожа Мелхиор и на госпожа Шлайн, че се изказаха днес. Съгласна съм с това, че трябва да подпомогнем реални мерки, реален напредък – не можем да подкрепяме каквито и да било действия, само защото ги предприема сродна ни партия, партия партньор. Знаем, че в миналото се сключваха съюзи на политическа основа между партии и партньори. Това бе една от основните критики, отправени към нас през април. Представителите на гражданското общество заявиха, че не са били удовлетворени от това, че определени политически групи тук в парламента са вземали страната на дадени политически сили в Албания, в зависимост от това дали са им партньори или не. Гражданите на страната не очакват това от нас. Трябва да се положат и повече усилия за осигуряването на участие на гражданското общество. Трябва да го подпомагаме в работата му с гражданите. Има голяма разлика между Тирана и останалата част от страната. Останалата част от страната е бедна, там липсва информация, Така че гражданското общество е много важен инструмент за нашата работа. Надявам се, че на следващата среща ще положим същите усилия, че дори ще работим още по-активно за изготвянето и приемането на препоръки. Тези препоръки не са само цел за нас, ние се стремим към тяхното изготвяне в името на Албания. Благодаря ви, благодаря на всички колеги, които участваха в тази трудна мисия. Председателят, благодаря ви, госпожо Маковей. Наистина се надяваме, че колкото се може по-скоро ще приемете процедурния правилник. По време на миналия мандат аз участвах в някои от заседанията, председателствани от вашия предшественик господин Кукан. За съжаление, той не можа да постигне споразумение. А, това никак не е добре, тъй като не, това е посланието, което трябва да се отправи след подобни срещи. Има много голяма разлика между Албания и Черна гора. Например, след срещата с Албания бяха прияти три параграфа, а след тази с Черна гора три страници. И подобни резултати няма да насърчат процеса да се развива в желаната от нас посока. Затова се и надявам, че следващото заседание ще доведе до по-добри резултати под формата на заключения. Госпожа Маковей, нека заявя, че медиите присъстваха от самото начало. Такъв бе и опитът ми с Комунистическата партия в Молдова. И ясно е, че има политически боричкания в страната, които обаче са умръзнали на гражданите. Стана ясно, че албанската страна спори с нас, спори буквално за нищо, нещо, което беше отразено в медиите и не бе никак добре за албанските ни партньори. Председателят, благодаря ви. Следващото ни заседание ще е на 4 и 5 май. Закривам заседанието. Довиждане.